Uh, uh, Уважаеми колеги, нека да започнем отново работа. 9.43. Бях казал, че ще започна в 9.40. Всички колеги, които се интересуват от тази точка са тук. Ще изслушаме представянето на едно проучване, посветено на системата за защита на малцинствата. Това проучване беше поръчано от нашата комисия като част от годишната научна програма на Либе за 2017 година. Днешната презентация е в тясна връзка с въпросите, които ще работим, по които ще работим Съвсем скоро, знаете, че съвсем скоро ще започнем да обсъждаме доклада по собствена инициатива на господин Нач, посветен на минималните стандарти за младсинствата в Европейския съюз. Ще има представяне в Либе на този доклад на 4 юни. Без да се бавим, ще дам думата на госпожа Лина Василюте от Центъра за проучване на европейските политики или ЦЕПС. Тя е един от авторите на това проучване и сега давам думата за период между 10 и 15 минути. Благодаря. Благодаря за това, че ни поканихте и ни дадохте тази възможност да представим това поручване. Благодаря за това, че го поръчахте, освен това. Благодаря на колегите от GD IPO, които наблюдаваха нашата работа. Ние работихме заедно с Серхио Карера, Петра Барт, Еспелт Гайл, Използвахме и експертния опит на много колеги, Севелина Рисинова, господин Алегре, Бастиан Вандер Велде, който допринесе съзнанията си за лингвистичните малцинства. Знаете, че мотото на Европейския съюз е единство в многообразието. Въпросът е колко дълго ще успеем да запазим това единство в многообразието. Имаме ли цялостни механизми за защита на малцинствата в Европейския съюз? Имаме нужда от такива, защото знаете, че национализма, ксенофобията, антисемитизма, антиромските настроения са във възход. Подобни тенденции се наблюдават и в политическия дискурс. Видяхте какво се случи в последните няколко периода на избори, във връзка с Брексит и така нататък. Много хора от младсинствата стават жертви на мнозинствата, ако мога така да се изразя. За какво става дума в това проучване? То е 170 страници. Това не трябва да ви притеснява обаче, защото голяма част от тези страници са посветени на приложения. В проучването разглеждаме международната система, разглеждаме различните места за влизане в Европейския съюз, практическите проблеми на малцинствата, как да гарантираме върховенството на закона което да е от полза за, за малцинствата, тъй като в много страни върховенството на закона в момента не е във възход. Разглеждаме демокрацията, основните права и върховенството на закона. Това са трите върха на един триъгълник, който трябва да е абсолютно стабилен тогава, когато дискриминацията и неравенството се увеличават. Малцинствата ги разглеждаме през призмата на един двустранен подход. От една страна имаме правата на групите, Знаете, че конкретните групи имат а, своите потребности, било то езикови, религиозни и така нататък и съответно имат права в тази връзка. И от друга страна Забраната за дискриминация. Знаете, че тя е основен принцип за Европейския съюз. За нас много важен въпрос беше как да защитим малцинствата тогава, когато срещу тях се упражнява всякакъв тип дискриминация, сред които институционална, етническа, религиозна и така нататък. Разгледахме съответно етнически, религиозни малцинства, езикови малцинства. Поставихме специален акцент върху антиромските настроения, защото вие казахте, че трябва да се действа, да се справим с антиромските настроения. Разгледахме освен това ксенофобията, антисемитизма, разгледахме редица държави членки, както и една държава, която е в период на предприсъединяване Сърбия. Разгледахме проблема през призмата на различните сектори и отрасли. Какво имам предвид? Много често правата на малцинствата са свързани с техния статут на пребиваване. С други думи, дали става дума за граждани на съответната държава, беженци, постоянно пребиваващи, временно пребиваващи и така нататък. Точно в тази връзка има големи разлики. Така наречените нови малцинства, гражданите на трети страни и кандидатите за убежище са едни от най-проблемните групи. Това го показа и е, онлайн проучването, което направихме. Точно тези две групи много трудно могат да упражняват своите права. Е, въпреки това обаче по-традиционните, така да ги наречем, е, малцинства също не са в розово положение. Направихме едно проучване в рамките на различни фокусни групи. В проучването имаше 75 е, въпроса. Сътрудничихме с много различни организации за защита на правата на мълцинствата. Едно от основните ни заключения е следното. Когато има проблеми с върховенството на закона и когато няма достатъчно защита на правата на малцинствата, по някакъв начин проблема се самоускорява. Тоест, когато се подкопаят правата на малцинствата, това са първите признаци за едно подаващо върховенство на закона. В момента в Европейския съюз 8% от населението принадлежи към малцинства, 10% от населението се определя като езиково малцинство. Член 2 от европейското законодателство казва, че човешките права, включително правата на а, хората а, от а, различните етнически малцинства, са приоритет за Европейския съюз. Имаме и хартата за основните права, член 22, има и членове посветени на забраната за дискриминация. За нас беше много интересно да разгледаме е, и проистичащите резултати от е, директивата за справяне с неравенството. Интересно да се отбележи, че правата на малцинствата като че ли се защитават най-много от международни организации като ООН, ОССЕ и Съвета на Европа. Нашето проучване подчертава дебело, че има европейско законодателство, съответно не би трябвало да разчитаме твърде много на трети страни, като съвета на Европа, тогава, когато се случва нещо в рамките на нашите собствени правни системи. Например, ако има институционална дискриминация на ромите, това води до подкопаване на взаимното доверие в системите на наказателното и гражданското право. Ако знаем, че, например, правата на ромите не се спазват, И ако има твърде голям брой роми в затворите в съответната страна, това показва, че най-вероятно ще има проблеми с взаимното доверие в системите на правораздаване. Това беше потвърдено като наблюдение в няколко случая, които бяха разгледани от Европейския съд по човешки права. Ставаме свидетели на това, как Европейския съюз работи много активно за интеграцията на ромите. Има правилни стъпки в тази посока, стъпки, които са добре дошли. Економическите и социалните права обаче по някакъв начин засенчват другите права, свързани с представителството в институции, правата, свързани с забраната за дискриминация. Съответно, ние смятаме, че за новия програмен период би следвало да има една програма за национална интеграция на ромите и за борба срещу антиромските настроения. Трябва да се постави акцента върху организациите на гражданското общество и освен това самите представители на ромското население би трябвало да могат да се противопоставят на институционалната дискриминация срещу ромите. На следващо място, във връзка с финансирането на организацията на гражданското общество, кой може да представлява малцинствата. По този въпрос има нещо като битка на национално ниво. Много често малцинствата ги представляват не онези, които са най-близко до тях, а онези, които са с по-добри връзки с власт имащите. Видяхме, че е много важно да се разгледа и независимостта на различните органи, които се занимават с това да гарантира, че са защитени правата на малцинствата. Едно от основните предизвикателства, които разгледахме, това може да прочетете по-подробно в приложенията към нашето проучване, е свързано с неизпълнението в рамките на различни международни механизми, като например Комисията за изкореняване на расовата дискриминация към UPR – Комисията за изкореняване на дискриминацията срещу жените и така нататък. Наблюдаваме, че се появява един модел на не спазване на е, международните механизми и стандарти в регионален план. Както подчерта и така наречената фокусна група, понякога правителствата демонстрират нещо като умора на спазване на правилата. И много често се стига до а, дискриминация и подкопаване на правата на ромите. Това е нещо, което се споменава и наблюдава в всички 11 държави, които са разгледани основно в нашето проучване. Друг ключов въпрос е следния. Често в сърцевината на регионалните и национални механизми е, е политическата воля. С други думи, властимащите желаят да спазват международните стандарти. Много от тях, е, много от е, политиците се стремят да бъдат видяни като борци за човешки права. Това обаче не винаги е така. Много често има и битка за власт, кой да контролира целият този процес. И точно в тази връзка смятаме, че Европейския съюз може да играе по-важна роля. На следващо място отсъствието или липсата на ратификация на различни международни инструменти. Опитахме се да разгледаме кои държави членки не са ратифицирали съответните конвенции и международни документи. Ако трябва да се върна сега на върховенството на закона, виждаме, че има три сценария за държавите членки. По силата на първия сценарий, държавите членки имат непокътната система на човешки права, върховенство на закона. При тях има отделни конкретни случаи на проблеми и за справяне с такива проблеми има национални механизми. На второ място са унези държави, в които има признаци на дискриминация срещу малцинствата. В този втори случай, когато се намесят международните механизми, в крайна сметка се спазват правата. И на трето място, третия сценарий, там където има е, тотално подкопаване на върховенството на закона, или влушаване на положението с върховенството на закона. Там трябва да има сериозна намеса, за да се възстанови предишното положение. Много често обаче това се случва твърде късно. Ето защо ние призоваваме да се създаде една независима комисия, която да следи за това доколко систематично се нарушават правата на конкретни малцинства. Една подобна комисия би могла да събира информация за сериозни рискове, рискове с постоянен характер, които възникват и съответно би трябвало да може да се намесва преди да стигнем до сценарий трети, в който вече е твърде късно да се разговаря с държавата членка. Що се отнася до събирането на доказателства за систематичния характер на нарушенията, ние призоваваме да се вземе предвид, да се вземат предвид различните водещи случаи в рамките на съвета на Европа. Има не малко случаи в рамките на различни международни организации, както и решения на различни съдилища. Те биха могли да се вземат предвид. Добре е да се вземат предвид и някои въведени временни мерки за обезпечаване, за, за замразяване на някои права. Това във връзка с член 39. Смятаме, че основната, хартата на основните човешки права трябва да се разглежда като пълноправна харта на човешките права и не трябва тя да бъде вземана предвид само когато има въпроси с материален характер. Съответно би трябвало да се надгради на член 51 от хартата. Смятаме, че добре да се предвидят специфични мерки, за да се придаде една системност на, на действията, тогава когато има е, непрестанно нарушаване на правилата от страна на някои държави членки. Що се отнася до решенията на Европейския съд, би трябвало да има намеса от страна на трети страни, когато има сериозно нарушение на правата. Освен това трябва да има и механизми за правна защита. Смятаме, че има добър потенциал да се използват временни мерки или мерки на временно спиране от страна на Европейския съд, за да се попречи на държавите членки да вървят надолу по наклонената плоскост. Има много интересни предложения в областта на гражданското общество, в областта на финансирането. Например, може да има Европейски фонд за ценностите, знаете, многогодишна финансова рамка, която да е обвързана с съответни условия, както и създаването на нов фонд за съдебни производства. По този начин, чрез набиране на такива средства, може да се гарантира че ще бъдат защитени правата на малцинствата по силата на едни и същи стандарти в различните държави членки. Благодаря ви за това, че ме изслушахте и сега ще изчакам вашите въпроси. Благодаря. Няма кой знае колко колеги в залата. Благодаря на тези, които са тук. Искам да кажа, че аз работих по доклад за малцинствата през 2004 година, когато предстоеше присъединяване към Европейския съюз и се радвам, че Серхио Карера е един от авторите на това проучване, тъй като тази област е изключително сложна. Невероятно сложна. Дори определението малцинства в Европейския съюз създава проблеми. Всъщност проблемите започнаха да се създават през 2004 година, защото до тогава имахме нещо като англо-американска линия по този въпрос. Естествено, имахме вече съществуващи директиви за равенството и така нататък. Но идеята за малцинството идеята за международната закрила, която се дава под егидата на ООН, под егидата на Съвета на Европа и така нататък, се появи малко по-късно. И Европейския съюз придоби по-нов характер и всичко това стана много сложно. Искам да кажа, че прилагането на някои директиви, например, е изключително фрагментарно, не покрива всички мълценства. Надявам се, че вашия текст наистина ще помогне на господин Нач, защото доклада, който сте написали, би трябвало а, и да послужи и на други, не само на нас, на практиците от а, правото тъй като проблема е с много-много слоеве. И надявам се, че всички, които биха прочели този доклад, биха намерили начин по който Европейския съюз да действа. Знам, че в миналото имало предложения за европейски комисии за оценка. Обикновено Малцинствата, които са подложени на дискриминация, много трудно могат да преминат през един съдебен процес, особено тогава, когато не са защитени достатъчно добре. Ето защо Европейския съюз би трябвало да предвиди механизми за защита на отделните индивиди, а не само за, за защита на конкретни групи. Мисля, че онова, което сте написали като проучване е изключително добро, с високо качество, но, но темата е невероятно сложна, защото става дума в крайна сметка за една международна юридическа система. Препоръчвам на всички да прочетат вашето проучване. То не е създадено просто така. В него има много ценна информация и тази информация е събирана в дълги срокове. Не е събрана от днес за утре. Има ли някакви въпроси? Аз имам въпрос, ако другите колеги нямат. Не виждам въпроси. Моят въпрос е свързан с мъцинствата и директивите. От една страна ние искаме да защитим мълчинствата, езиковите мълчинства и другите видове, но какво мислите вие за самото определение на мълчинство, подложено на дискриминация? Какво мислите също така за промените през годините и начина по който различните мълчинства се вписват в едно такова определение, тъй като имаме расова, религиозна дискриминация. Как се вписват европейските граждани и каква е тяхната защита? Например, ако аз съм европейски гражданин и съм подложен на дискриминация на работното си място заради това, че съм мюсюлманин – какво мога да очаквам Европейския съюз да направи за мен, за да ме защити? Възприемам ли себе си като член на мълцинство? Това е, е голям въпрос, защото има все по-голямо деление на различни мълцинствени групи. Сложността е голяма. но ние трябва да си зададем въпроса какво се случва с отделния човек и с цялата група, например с ромското младсинство, дали говорим за отделния човек или за групата или за системата в страната и къде тук е мястото на Европейския съюз. Въпросът е важен. Ние продължаваме с докладите по собствена инициатива – но в крайна сметка трябва да се водим от определението и Европейския съюз. Европейския съюз е бил доста напредничев, имаме директивите. Но пак ще ви попитам как се вписват тези елементи в общата мозайка. Благодаря и за любезните думи и за въпроса. В проучването отчитаме наистина, че що се отнася до определенията, по-настоящем държавите членки изключително и само са тези, които определят кои са младсинствата. Имаме и Съвета на Европа и Рамковата конвенция за младсинствата. Държавите членки могат да се позоват и на нея. За нас проблемът не е свързан непременно с определението на младсинство, а с това какво се прави при системна институционална дискриминация. Отчитаме, че в случая с ромите, например, има множество политики, тъй наречените меки мерки, които могат да променят затвърдените стереотипи. Но може да се помисли и за по-добра защита на европейските граждани и на ромите в движение – 2010 година си спомняте, че имаше проблеми с прогонване на роми от установени техни лагери във Франция. Има национални стратегии за ромите, но според нас трябва наистина да се прави разлика, кога става дума за определена група или за това, че човек е преследван заради принадлежността си към нея – и въпроса за това как може по-добре да се защитава отделния човек. Мисля, че тук има голям потенциал е, за хоризонтална директива срещу дискриминацията. Ние все още чакаме. би трябвало всички да бъдат защитени наравно при дискриминация и на пазара на труда, и в други области на обществения живот. За момента само директивата за расовата дискриминация дава по-големи основания за закрила. Директивата за равенството е насочена най-вече към сферата на заетостта, но със сигурност нас не интересуват системните случаи на дискриминация, институционалните случаи. Много е трудно понякога за гражданското общество или за националните механизми да защитят правата, ако няма някакъв външен механизъм. Именно за това смятаме, че подхода върховенство на закона трябва да се включи в системата. Много ви благодаря. Както казах и в началото, този доклад е изпълнен със съдържание, със сигурност ще ни бъде много полезен. когато работим по основните права и правата на мъцинствата. Благодаря, благодаря и на колегите, изготвили доклада. Можем ли да преминем към следващата точка? Това всъщност са точки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Това са все доклади по страни и препоръки от страна на комисията поради решение на съвета за споразумения с голям брой страни от Близкия изток и други места – Чухме, че комисията на 25 април си представи своите препоръки. Това са Алжир, Израел, Йордания, Ливан, Марокко, Израел, Турция. Аз съм докладчик по тези проекто доклади. Искам да подчертая, че всички, включително и съвета, искат преговорите с тези страни да започнат бързо. Може би на комисията ще дам думата по-късно. Нека дам обяснение, колеги. Малко ще е дългичко, моля да следите. Съветът иска да започне тези преговори. Ние сме дали своето съгласие по преговорите Важно е да се работи с комисията, съвета и съответните страни, както е важно също така и да се определят водещите принципи за тези преговори. Със сигурност вие не сте прочели самите проектодоклади, но ако сте ги прочели, виждате, че мандата трябва да отразява значението, което ние в Европейския съюз придаваме на защитата на основните права и свободи. Важно е да има добро правоприлагане и да се защитават основните права и свободи. Не бива да има никакво отстъпление от нашата защита на данните. Надзорника на данните правилно е подчертава в своето становище, че е необходимо за всяка страна да се разработят отделни цели – комисията да направи оценка на въздействието, за да имаме предпазните механизми, включени във всяко такова споразумение. Да се уточнят периодите за съхранение на данните, спецификата, както и забраната за данни, когато имаме нехуманно и жестоко третиране. Трябва да се поработи и по определенията, както и определението за престъпление. Разбира се, ние трябва да говорим с а, нашите колеги, които отговарят за защита на данните в тези страни, но не всяка такава страна разполага с подобен орган. Мисля, че би трябвало да има орган, който да решава дали споразумението може да продължи да се изпълнява или да се суспендира при сериозно нарушение. Също така не би трябвало данните да разкриват принадлежността към раса, религиозна група, политическа група, здраве, сексуални навици, тези данни трябва да се разкриват само в изключителни случаи с много добра мотивировка. Уважаеми колеги, ние можем да се съгласим за тези споразумения за обмен на данни, но трябва да сме много внимателни и да следим как се спазват изискванията за правата на човека. Също така, ако се стигне до споразумение, което не отговаря напълно на хартата и нашите правила за защита на данните, ние трябва да се възпротивим. Сега се обръщам към политическите групи. При нас са и представители на комисията, както и Европейски орган по защита на данните – ако има въпроси, ще ги чуем. Кой желая думата? Госпожа Сипел. Благодаря ти, Клод, съвсем накратко. Ние вече проведохме първата размяна на мнения по тези споразумения с набора от тези толкова различни страни. В своя увод ти изброи някои от възможните проблеми – аз само ще подчертая, че в тези страни има много различни видове проблеми. Освен това не е ясно как се работи с данните в съответните страни и какъв контрол се упражнява. Надявам се това да се вземе под внимание за да не даваме данни на европейски граждани на страни, където няма никаква сигурност какви ще бъдат последиците от прехвърлянето на данните. И накрая, къде и ще се окажат. Имахме първата размяна на мнение с комисията и Европол, но ми се струва, че е добре да получим по-подробни отговори по текущата процедура. Връщам се към казаното от вас. Трябва да има наистина задълбочена размяна на мнения с останалите институции, за да знаем какви ще са преговорите и какво да очакваме през следващите месеци. Благодаря. Има ли други изказвания или да се обърнем към съвета? Заповядайте за бърз отговор. Благодаря, че ми давате думата, господин председател. Накратко от нашия екип в съвета. Аз представлявам председателството и председателствам работната група, която обсъжда решението на съвета. Вече имахме 6 заседания, на, кое, на които разгледахме проекто решение на съвета. Държавите членки винаги подчертава, че е необходимо да има ясни и прецизни предпазни механизми за защита на основните права, личните данни, както и свободите – Както и вие казахте, господин председател, имаме и становището на Европейски орган по надзор на данните и се опитваме да включи максимално голям брой елементи от него в решението. Следващото заседание е утре и се надяваме да стигнем до съгласие по текста, след това да има приемане в Корепер и приемане от съвета. Благодаря от страна на комисията. Much, Благодаря ви, господин председател. Добро утро на почитаемите членове на парламента. Искам да благодаря на председателя и докладчик в случая по тези доклади. Вашият принос е много важен за всички нас. Като част от подготовката на преговорния процес. Ние споделяме вашата загриженост. Необходимо е бъдещите споразумения да са изградени въз основа на предпазни механизми за неприкосновеността на личния живот, личните данни, свободите и правата, както това е залегнало в хартата. Комисията прави всичко възможно, за да включи тези предпазни клаузи като неотменна част от преговорите. Както и председателството посочи, вече са проведени разговори с държавите членки по проекто директивите. Тези разговори позволиха текстът да се доконкретизира – Ние очакваме съвета скоро да приеме своето решение, с което да възложи на комисията започване на преговори. Очакваме решението на съвета да отразява съображението от вашия проекто доклад. Ние се съобразяваме и със становището на Европейски орган по надзор на данните от месец март. Искам да взема отношение по ролята на надзорните органи в тези трети страни. Вие говорите за това в доклада си. Ролята на тези надзорни органи, разбира се, е краягален камък, що се отнася до предпазните механизми при данните. Затова и ние ще се борим за тази цел. Същевременно да се даде на тези органи възможността да суспендират прилагането на споразумението ни се струва, че отива твърде далеч извън правомощията на един надзорен орган. Ние бихме искали тези предпазни механизми да се прилагат и от отсрещната страна, но мога да ви уверя, че в нашите директиви има такива механизми за наблюдение и наблюдение редовна оценка на изпълнението на споразуменията. Това е сред приоритетите на комисията. И накрая, господин председател, нека ви уверя, че комисията с удоволствие редовно ще се отчита пред вашата комисия за постигнатия напредък в преговорите. Благодаря ви. Много ви благодаря. И накрая Европейския орган по надзор на данните. Заповядайте. Благодаря ви. Повечето от нашите мотиви са включени и в доклада на комисията Либе, който току-що беше представен в Европейския парламент. Нека кажа, че ние сме много доволни от вашия доклад. Всъщност, голяма част от съдържащото се в него е изключително важно за бъдещите разговори. Нека подчертая нещо, което е много важно за защитата на данните. На първо място, прехвърлянето на данни в доклада, който представихте, в две от точките се казва, че в този случай трябва да има обвързване с основната цел за прехвърляне на данни към съответната страна, но това не бива да позволява вторично прехвърляне към друга трета страна. Едно такова споразумение, доколкото разбираме, може да е много положително и за работата на Европол, само когато се спазват обаче съответните предпазни изисквания. Нещо друго, на което искам да обърна внимание – Става дума за Европол и зачитането на ограниченията при данните, изпращани от държавите членки. Аз съм съгласен с това, което се каза, че в изброените страни има различно ниво на защита на данните. В Израел, например, има разработено законодателство и система, в други страни няма почти нищо, например в Алжир – аз съм готов, разбира се, да опиша какво се случва в всяка отделна страна, но разбира се, тези материали се предават в писмена форма на законодателя. Много ви благодаря. С това мисля, че се изчерпаха изказванията. Крайният срок за изменения 30 май 18.00 часа. Намерението е разглеждане в пленарна зала през юли. Благодаря, благодаря ти, Бригит. Благодаря на колегите за техните изказвания. Again, a bit ahead of time. I'm just checking if we can go ahead on the... Малко сме напред. Във времето не знам дали можем да продължим със следващата точка. Посъветваха ме за следващата точка, 14 по СЕПО. Да изчакаме колегите, които все още не са в залата правим почивка за 30 минути. Извинявам се, но днес много бързо работим. Така че 14-та точка ще бъде разгледана в 11.00 часа. Okay, so confirm uh, there'll be a 30-minute break now. 30 минутна почивка. Продължаваме в 10.55. 10.55. 25 минутна почивка всъщност. Тогава продължаваме с точка 14. 10.55. 10.55. 11. No, it's just that we have votes at 11.15, so it gives us 20 minutes. Имаме гласуване в 11.15, така че ще разполагаме с 20 минути за точката.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

Колеги, благодаря ви за търпението. Може да преминем към 14-та точка от дневния ред и след това в и 15 ще имаме гласуване. Доста бързо се движим днес по дневния ред и затова се налагат такива почивки, казвам го за колеги, които сега пристигат. И така, 14 та точка, точно преди гласуването. Става дума за посещение на делегация на Либе в СЕПОЛ, Европейската агенция за обучение в сферата на правоприлагането. Тази мисия или тази, това посещение се поведе, проведе на 5 и 6 април. Госпожа Гал ръководеше делегацията. Тя отговаряше през 2014 и 2015 година за регламента за СЕПОЛ. Сега ще дам думата на Кинга Гал. Не. Всъщност, господин Мамикинс е първи. Не. Everything to look at the job. Не, първо проекта за доклад. Да, първо на Кинга ще дам думата да представи доклада. И след това господин Мамикинс. Заповядайте. Thank you, chairman. Благодаря, председателю. Трябва да кажа няколко думи по това посещение в Сепол – то се проведе през април. Ще кажа няколко думи за доклада. Самия доклад можете да прочетете. Работихме много добре заедно с колегите. Всичко е изброено в доклада и ще дам само най-основните заключения. Рядко се случва да имаме командировка, в която се признава какво е извършено в Европейския парламент. Това, което казаха служителите на СЕПОЛ, бе, че след като предложихме изменения към новия мандат на СЕПОЛ, ние всъщност сме оказали огромно въздействие върху работата на СЕПОЛ. Един обучителен център бе това, който като че ли не знаеше къде, какво трябва да прави. Сега този център се занимава с обучения, които са много важни в Европа в сферата на борбата с тероризма и сигурността. Все повече се обръщат за обучение към тях и така те съдействат на хората, които действат по места. И това стана, защото ние променихме мандата. Е, това показва какво прави нашия парламент и комисията Либе. Нека бъда кратка. Целта на посещението беше да видим какви са последните развития в работата на СЕПО след влизането в сила на новата правна рамка. Тя влезе в сила през юли 16 година. Нашата делегация се състоеше от мен, господин Мамикинс от социалистите, Проведахме много интересни дебати с изпълнителния директор, с временния, настоящо изпълняващ длъжността изпълнителен директор, колегите от секретарията на Либе също отлично организираха дейността ни. И докладът показва всъщност какво сме извършили. Бяхме в седалището на Сепол, където бяхме разведени из центъра Безплатно е предоставена сградата от страна на унгарското правителство, също е ремонтирана безплатно за сметка на правителството или на Унгария. сега няма обаче достатъчно място поради новите задачи, които е поел центъра. И големи интерес към работата им. Господин Шрёдер, който е директор, се радва, че има промяна в заглавието, което всъщност сега отразява новия мандат, който е свързан с обучение не само на полицейски сили, а на всички правоприлагащи органи. Идеята е не само да се координират дейностите на националните партньори, но и да се извършват обучения, да се изготвят учебни материали, инструменти. Това е изключително важно. През 2017 година, имайки предвид приоритическите приоритети, които се променят, 208 обучения са организирани, 105 дейности с преспиване, 95 вебинара и 8 онлайн курса. Още малко числа, за да видите нарастването на работата. 2014 година броят на участниците в дейността на СЕПОЛ е 10 000. 2017 вече говорим за 23 700 участника в дейността на СЕПОЛ. Удовлетворението на клиентите е високо. Обученията са свързани с приоритетите на полицейските служби. Първо се обучават оперативните работници, вземат се предвид техните нужди, не се преподават теоретични познания, а информация, която може да се използва ежедневно от оперативните работници по места. Тези обучения се правят от международни експерти на най-високо ниво. СЕПОЛ е създал един център за познание за борба с тероризма. В тази сфера има голямо сътрудничество, откакто полицейските органи е, работят за справяне с тероризма и се насърчава опит, е, обмяна на най-добър опит. В Европейския съюз е нужно обучение в сферата на киберпрестъпността. Те предлагат обучение в сферата на изграждане на капацитет в трети страни, борба с тероризма и организираната престъпност. Има една партньорска програма с партньори от Близки изток и Северна Африка, която е много полезна. Там се обменят е, практики с оперативни работници за борба с тероризма. Господин Шродер няколко пъти подчерта, както и другите колеги, че увеличеният обем на работа обаче не е подкрепен от повече служители. Това бе подчертано многократно по време на дебатите. Следващата многогодишна финансова рамка трябва да предложи по-устойчиво разпределение на средствата, що се отнася до вътрешната сигурност в Съюза. И в заключение, високо ценя качеството на работата на СЕПОЛ, имайки предвид резултатите, и репутацията на агенцията последните години, смятам, че решението ни да запазим специализиран орган за правоохранително обучение ми изглежда особено дълновидно. И искам да подчертая, че е нужно да се заделят повече ресурси за тази агенция – Работата й е много полезна, тъй като обема на работа, като тя извършва, се е увеличил, е, става все по-тежко. Нужен е, нужно е балансирано разпределение на средствата от страна на бюджета и заделяне средства за СЕПОЛ. Благодаря на господин Мамикинс, който се присъедини към мен благодаря на колегите от секретарията на Либе за проекто доклада. Благодаря. Благодаря ти, Кинга. Има ли колеги, които искат да вземат думата по Сепол? Ако няма такива, благодаря на госпожа Гал за доклада и отново трябва да кажа, че е важно нашата комисия да наблюдава отблизо работата на такива агенции и да ги посещава благодаря ви за това посещение, както и за отчета, който ни представихте. Благодаря, колеги. Но 11.06 е в момента. Гласуването ще започне в 11.15. нека да изчакаме още някои колеги да се присъединят. Ще има електронно гласуване в 11.15. Yeah, Няма да кажа нищо друго до тогава. Just wait till 11.15. Изчакваме да стане и 15.

Um, uh, колеги, моля заемете местата си. Ще започне с електронното гласуване. Обещах всичко да започне на време, така че... Томас, да, започваме. И така, колеги, започваме с гласуването. Имаме едно съобщение. Направих съобщение всъщност в началото на заседанието. Това съобщение гласеше следното. Що се отнася до щита за личните данни? Докладчикът обсъди темата със съответните групи, Реши се, че по компромисите трябва да се работи още и поради тази причина и поради многото отсъствия ще отложим гласуването по този щит. Това обявих в началото на заседанието, но го казвам пак, ако някой иска да вземе думата по темата. Решихме, че това е по-разумният подход. Гласуването ще се състои максимално кратки срокове. Следва доклада за проект решението на съвета за оставащите разпоредби. Колеги, моля ви седнете. Ако може и тихо. И така, оставащи разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния. Искам да отбележа, че е неверно изписан номера на документа. Той е 15820 наклона черта 1 2017 1. Госпожа Маковей е докладчик. Искате ли да вземете думата преди гласуването, госпожо Маковей? Заповядайте. Благодаря, председателю. Много по-близо сме до Шенген днес. Румъния и България виждат сигнали подадени от други държави членки, които са отказали достъп в Съюза, но пък другите държави членки не виждат сигналите, които въвеждат Румъния и България в системата. С доклада, който гласуваме днес, тези сигнали, които въвеждат Румъния и България в шенгенската система, ще бъдат видими всички държави членки. Това означава, че ще си сътрудничим на политическо и техническо ниво с всички държави от Шенген. Затова казвам, че сме много по-близо до Шенген. Последното, което бих искала да спомена, е следното. Безопасността и сигурността на всеки гражданин на Съюза е изключително важна за нас. Затова държавите членки трябва да въвеждат коректни и своевременни данни в ШИС. Трябва да има сътрудничество между всички държави членки. Благодаря. И аз благодаря. Преминаваме към гласуването. Всички изменения са оттеглени, така че преминаваме към окончателно гласуване. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се 34 за, 1 против, 2 въздържали се. Поздравление на докладчика. Благодаря, госпожо Маковей. Преминаваме към следващото гласуване което е доклада за споразумението между ЕС и Конфедерация Швейцария на допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане на външните граници и визите, като част от фонда вътрешна сигурност. Нека гласуваме. Моля, гласувайте. The vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се 34 за, 1 против, 3 въздържали се. Преминаваме към следващото гласуване. Споразумение между ЕС и Исландия относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане на външните граници и визите като част от фонд вътрешна сигурност. Докладчик е господин, господин Вистисен. Искате ли думата? Floor, Него го няма, така че не се притеснявайте, няма да взема думата. Спокойно, бързате за, за полет ли, какво става? Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 33 за, един въздържал се, трима, извинете, един против, трима въздържали се кандидат от Европейския парламент за Комисията за подбор за назначаване на Европейски главен прокурор. Имаме предложение от политическите групи и по ред Антонио Мура. Гласуването електронно и тайно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 34 за, 3 против, 1 въздържал се. За господин Мура, който ще стане член на този комитет. Това приключи електронното гласуване. Закривам заседанието, като казвам, че на 4 юни следващото ни застане в 3 часа след обяд.